и ще допринесе за изграждане на парламентарното сътрудничество и също така за осъществяване на демократичния парламентарен контрол. Добре дошли, колеги! Now I give the floor to our next speaker and... А сега давам думата на госпожа Ван Бремт. Минута и половина. Um, uh, Благодаря, господин председател. Слушайки този дебат си мисля, че големият въпрос, който заминава всички политически групи е как да се провежда економическото управление. Отговорът на този въпрос вече е различен. Макар, че има принципен консенсус по отношение на това, че трябва да има такова управление. Обаче съветът посочва а, едностранно нещата, които той спята за необходими и непрекъснато се повтарят а, мантрата економи, економи, економи. Като че ли ако економисваме, всичко ще се оправи. Ние така не си представяме економическото управление. Смятаме, че е необходимо нещо съвсем друго. Нека да не слушаме само економистите. Вчера четохте ли Financial Times? Това не е социалистически орган, но и там пише, че а, ако единствено се спести, ще се подкопаят и без това наранените национални економики. Разбира се, че са необходими инвестиции. Много добър пример в това отношение е увеличаването на заетостта. Във всички страни ще могат да се погасяват дълговете чрез инвестиране в увеличаване на заетостта, което означава инвестиране за образование и съвместимост между професионален и личен живот. Ето такава визия ни е необходима, за да можем да решим проблемите и да можем да извлечем полза от пакта за стабилност и растеж. Ето това е голямата разлика между нас и съвета по отношение на економическото управление. Господин Рангел, минута и половина. А, господин председател, господин председател на съвета, господин председател на Европейската комисия. Позицията на НП е ясна. Разрешаването на тази тежка криза на Европейския съюз може да, да стане само чрез развиване на общност на общностно финансово управление чрез собствен инструментариум, паричен инструментариум в еврозоната. Само по този начин ще можем да преодолеем кризата. Това обаче означава, че всяка е, отделна институция, комисията, съвета и парламента поеме своите отговорности. И нека заявиме от е, тази трибуна, че европейските политически партии са готови да си сътрудничат с различните институции за въвеждане на европейско економическо управление и за създаването на необходимия инструментариум, защото европейската валута да може да изпълни своите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 Благодаря, господин председател. Механизма, който изградихме, е положителна стъпка напред, но липсва стратегическа програма, която да включва и економическото управление, и е, нашия економически съюз. Европейският съюз е бил създаден на времето, най-вече благодарение на силни правителства. И а, економическата криза сега се случва заради слаби правителства които не са взели нужните мерки на време. Мерки, от които нашите общества са имали нужда, за да продължат да функционират правилно. Европа позна 60 години благосъществуване на нашите граждани и ние сме длъжни да продължим да осигуряваме това съществуване за напред. Въпросът обаче е за какво развитие говорим в епоха, когато всичко се променя в световен план? Каква Европа искаме за бъдеще? Индустрия за услуги и малки и средни предприятия. Е, ние искаме повече Европа. А не толкова подозрения и взаимно обвинения.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 са полуките от тази криза? Защото това първо е, е на първо място криза на доверието, криза на а, на отговорността. В продължение на 20 години Европа беше насърчавана да потреблява днеска за сметка на утрешния ден и на по-другощия ден. И е, в крайна сметка ние разходвахме приходите на бъдещите поколения и това ще има много тежки последици. Ако е, големите могат да използват либерални мерки е, за да решават проблемите си, то за по-малките това не е винаги възможно. За това прилагането на мерки за бюджетна дисциплина, за балансиране на бюджетите ще бъде лакмуса за бъдещето на економическия растеж в Европа може, мога само да приветствам одобряването от страна на съвета на решенията във връзка с европейско економическо управление и създаването на постоянен механизъм за управление на кризите. И от друга страна Мога само да подкрепя казаното от Ги Ферховщад, че само истинско и е, общо европейско управление и автоматично задействащите санкции ще могат да ни позволят е, да, е, осигуриме устойчив устойчив растеж на Европа. Благодаря на господин Гелам. сега преминаваме към процедурата за спонтанно изказване госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Първо искам да приветствам приемането на пакет от мерки за подсилване на бюджетната дисциплина и увеличаване на економическото наблюдение. Мисля, че те са нужни, като се има предвид разликите между отделните държави членки, що се отнася до спазването на бюджетната и фискална политика. Виждате, че последствията са тежки. Економическа криза, която пък доведе до тревога у държав... държавите членки, между тях и Румъния. И считам, че най-важният напредък е да имаме една нова рамка за макроекономически контрол, който ще прави всичко възможно да засича рисковете преди още да имаме реална заплаха. И Радвам се, че имаме такава работна група, ръководена от господин Ван Ромпой. Това също е пра... крачка напред. И това е крачка в, в посоката за управление на кризи. Искам също така да кажа, че е много важно да имаме такъв един аргумент за съвместимост на националните бюджети с изискванията на Европейския съюз. Всъщност, нито една държава членка няма да може да спазва тези критерии, поне сега. Господин Тамайди. Унгарското председателство, което е следващото председателство, ще трябва да се справи с едно огромно предизвикателство. Изменението на Лисабонския договор и въвеждането на ново економическо управление. Е, е, тези, които са извън еврозоната, гледат, следят внимателно с това, което се случва в е, еврозоната. Е, необходими са ни нови мерки, трябва ни имаме нови отговорности, в случващото се в Ирландия буди много загрижено сред нас, защото може би следващите ще бъдат Португалия, Испания. Еврозоната не трябва да претърпява порвал. Съвета може би се задейства много късно, но поне тръгна по правилния път. Необходима е повече интеграция, да, е, е, е, трябва ново економическо и финансово управление, но ще има много пречки и препятствия. Но знам, че Унгарското председателство ще направи всичко възможно това да стане действителност. Госпожа Фигури. Фигури. Благодаря. Днес в Португалия се провежда най-голямата обща стачка за последните 20 години и а, ние стачкуваме след други страни Гърция, Франция. А какво става какво правят отговорните за това в съвета и, комитис, и комисията по отношение на протестиращите, настояват да провеждат първоначалната си политика. Не променят становището си. Ето поради тази политика е толкова уязвима общата валута еврото. в пакта за, спе, за стабилност всъщност не се прави нищо за реалната конвергенция. Просто глада и бедността в Европа се увеличиха. До кога ще следвате този курс? Кога ще обърнете гръб на тази политика, насърчаваща все повече производство, вместо да насърчава заетостта? Eh, Благодаря, господин председател, господин комисар, господин председател на съвета. Е, на края на октомври всички държави членки трябваше да коригират своята економическа политика, за да получат някакви положителни резултати в економическия ръст. Виждате, че и Гърция и Ирландия все пак се озоваха в трудно положение. Държавните и правителствени глави решиха да прехвърлят компетенции на европейско ниво. Именно за това трябва да дискутираме тук нашата обща визия, за да излезем възможно най-бързо от кризата. Не бива да подценяваме усилията на, на представителите на националните правителства. Те трябва да мислят както за националните, така и за европейските интереси. Благодаря. Господин Бронс. Европейския съвет непрекъснато повтаря и поваря, че трябва да се избегне да се избегнат протекционните мерки, но либерализма на Европейския съюз в никакъв случай не, не помогна на Европейския съюз да се съревновава с, с страна като Китай. Кит, Китай а, казва, не, не поддържа а, съзнателно своята валута на ниско равнище, за да може да създава условия за а, своя износ. Не може да се, да се говори за, за конкурентни предимства, когато е, всичко се прави в ущърп на еврозоната и на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин Брон. Сега давам думата на господин... Господин Оди. Благодаря, господин председател. Искам да говоря за а, разходите на ниво континент. Мисля, си, да, мисля си дали не е дошъл момента да обсъдим с нашите колеги от националните парламенти, както и от, тук от Европейския парламент, да проведем всъщност един голям дебат за разходите, за обществените разходи. А, нека да напомня какво беше казал колегата Ламасур. 27 държави членки, 27 научно-развойни програми, 27 програми за военни действия, 27 програми за енергийна сигурност и така нататък. Мисля, че не трябва да има такива дублирания. Мисля, че трябва да поръчаме един независим одит на разходите на три различни нива. Тези, тези, този одит и резултатите от него трябва да бъде поверен да бъде направен, да бъде представен тук в Европейския парламент и да бъде представен също на националните парламенти и на Сметната палата. Това е което искам да кажа. Благодаря. Nyní paní poslankyně Флашикова, Беник Бенова. Благодаря. А сега има думата госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, господин председател. Господин председател на комисията, скъпи колеги, Европейския съвет на неговата среща обсъди последиците от економическата рецесия, но да реструктурирането на бюджета не е достатъчно. Необходимо е да потърсим причините за структурния дисбаланс. Трябва да се създадат механизми, които да предпазят от прекалена задлъжнелост, инак те няма да бъдат ефективни. Про... Съществува и проблем с пенсионните схеми, но а, и и не, и не, и не трябва да, да навлизаме само в подробности. Ако наистина смятате, че е, пенсионните схеми имат такова влияние върху европейските финанси, трябва да се намерят други начини те да бъдат взети предвид при изчислението на дефицит. Господин Бафтън, благодаря. Искам да направя няколко коментара показаното от господин Рон и господин Барозо. Те като че ли отричат е, факта, че, европейската, е, че еврозоната е в криза и едва ли не е на ръба на а, колапса. И също така има много други колеги, които са в подобно отричане и не виждат какво става в е, техните собствени държави. Това е най-голямата криза, която някога сме виждали. Нещата са много сериозни. И е, за това моля и господин Баросо, и господин Ван Ромпой, когато говорят след малко, какъв ще бъде техния план Б, защото трябва да има план Б, ако всичко се срути. Мисля, че това е най-тежката криза, която някога сме виждали. Всички държави членки са а, в много затруднено положение. Трябва да има план Б. Моля ви, кажете ми какъв е план Б. Благодаря. А сега госпожа Гал Пелч. Една минута. Уважаеми председатели, много се радвам, че а, признахте колко са важни реформите в пенсионното осигуряване. Обаче, що се отнася до равенството между страните, то не е на лице. В Унгария има много сериозни разходи, е, които трябва да се предвидят за провеждане на пенсионната реформа. Трябва да го имате предвид. Не бива да дискриминирате страните в които има избор. За това трябва да включите и пенсионните вноски в дефицита. Много се радвам да чуя, че на заседанието на съвета през декември предстои вземането на положителни решения. Искам да ви призова да се погрижите за отстраняване на каквато и да било дискриминация, за да може всеки от нас да получи хубава новина. Мадам Пападопулов. Госпожа Пападополо. Благодаря, господин председател. Гърция, Ирландия, Испания, Португалия изживяват сега последствията от економическата криза. Тук сме в сърцето на бурята. И сега единственото, което ни остава е евроскептицизма. Но това няма да ни спести последиците от економическата криза. Напротив, трябва ни политическа воля, трябва ни визия, трябва ни доверие в динамиката на Европа и най-вече координирани действия. Действия и структурни промени на ниво държави, както и на ниво Европейски съюз. Трябва да се стимулира заетостта, развитието, да има стратегии на европейско ниво. Госпожо, можете ли да говорите по-бавно, казва председателя, преводачите не могат да следват. Извинете ме, казва оратора. Да, трябва да подобрим економическото управление и прозрачността на това економическо управление. Трябва да имаме по-добри статистики с един механизъм, постоянен механизъм за управление на кризите и също така а, това е нужно за европейските граждани. Не бива да изолираме страните, които в момента са в криза. И а, е, трябва да приложим економическа солидарност на всички нива. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Еврозоната се срутва, а господин Барозо е призван да предотврати това. Гърция, Португалия и Ирландия получиха подкрепа в размер на милиарди евро. Те получаваха помощи преди това, но не успяха да се превърнат в цветущи економики, като Германия, например. Една трета от всички заети в Гърция са държавни служители. Освен това, в Гърция има, редит, има толкова много иммигранти, а пък Испания легализира нелегалните иммигранти, които също са е, безработни, седят си по домовете, а Европа ги подкрепя чрез напомпване на милиарди. До кога така? Все някога ще трябва да си зададем въпроса до кога ще проявяваме готовност да харчим по този начин парите на нашите данакоплаци, господин Борози. Барозо, не може ли отново да въведем националните валути? драхмата и ирландската лира. Няма ли така по-добре да се преодолее кризата? Господин Кели. Като ирландски депутат с удоволствие чух, че всички се позовават на Ирландия и описват нашето нашето полож... економическо положение, а докато, докато преди две години всички ни хвалиха и ни сочиха като пример. Ние приветстваме а, подкрепата на европейските приятели и колеги. но ед, едно нещо а, чухме, че голям, до голяма част а, а, положението е такова благодарение на, глупостта на ирландските политици, общността на банките и така нататък. Но необходимо е да се създаде една нова финансова архитектура и един механизъм, който да може да, предвижда това, което ще се случи и да предотвратява бъдещите кризи. Благодаря, господин Кели. Давам думата на следващия урад. Комисия Сиртерибас, Господин Балспитис, благодаря. Господин председател на съвета, господин председател на комисията, днес говорим за много важни теми, свързани с економическото управление и считам, че скоро ще трябва да разискваме една система за общ данък, защото виждаме, е, каква, какво е влиянието на силното евро върху нашите економики. С тестовете на банките бяха проведени преди 6 месеца. Резултатите бяха разочароващи. Нямаме нужните качествени резултати. Виждате какво става днес. Ако нямаме достоверни данни, следователно нищо не можем да направим. И искам от Европейската комисия за в бъдеще да бъде по-активна относно законодателни предложения, защото има нужда от повече усилия, от повече мобилизиране, от повече разбиране на финансовия контрол и на всякакви други контроли. Благодаря. Господин Звери, има думата. Благодаря, господин председател. Господин председател на съвета, господин председател на комисията, искам и аз да кажа нещо в този дебат Ясно е какво е положението, ясно е кой носи вина за кризата. Това е онази част от банковия сектор, който поемаше големи рискове, изключваше сделки без покритие. Много от правителствата също участваха в това, но виновен е и менталитетът на хората. От една страна сред нас има такива, които а, призовават към максимална солидарност и крещят помогнете, помогнете. Други пък казват, че трябва да проявим максимална отговорност. Не е правилно причинителите на кризата да търсят изхода от кризата. Онези, които искат економичност, не са на прав път. Онези данекоплаци, а, благо, председателят прекъсва оратора. О, мистер Петро Лухан. Господин Петро Лухан. Благодаря, господин председател. Доклада за економическото управление ще бъде нова отправна точка за създаването на жизненоспособна система за подкрепа на на европейската економика. Препоръките за създаване на публични институции, които да извършват независим анализ и планиране в фискалната област – са пред, предусловия за създаване на истинска прозрачност, економическа прозрачност в Европейския съюз. Всяка държава членка ще трябва да обяснява на каква основа се се вземат съответните фискални мерки. Необходим е подход, който да а, ни позволява да има взаимно сравняване и който да ни система, която да ни позволява да упражняваме надежна финансово управление в държавите членки, тъй като тези е, мерки ще имат е, последици върху цялата економика на Европейския съюз. Още двама души имат право да вземат думата. Благодаря, господин председател, че отново ми давате думата. Просто исках да кажа нещо за това, което спомена госпожа Анжел. Аз исках да попитам господин Ранчо, но сега е малко късно, но от все пак искам да попитам, вие какви точно разлики смятате, че има между предложението на комисията и това на Ангела Меркел за, управля... за економическото управление? Първото предложение ли е европейското предложение за управление? на държавния дълг и защо това става без публична дискусия. Would you like to answer? Господин Рангел, искате ли да отговорите? Muito rapidamente, eu queria dizer que não há dúvidas nenhumas. Благодаря. Няма съмнение, че в сградата на европейското единение трябва да има постоянен диалог между отделните органи. Комисията винаги е подкрепила общностния метод и винаги е била за укрепване на валутата на общността. В Европейския парламент има някои, които провеждат национална политика, като госпожа Ферен. А сега господин Фейо. Извинявай. Сеньор президент, está пред... Благодаря, господин председател. Европейският съюз е изправен пред тежки дълбоки реформи. Трябва наистина да ги проведем, за да отговорим на кризата и да имаме единна монета, единна валута, която да функционира, базирайки се на критерии и правила във всички държави. Европейският съюз трябва да осъществи най-голямото сътрудничество между всичките държави членки, най-вече свързано с прилагането на пакта на стабилност и да, се, да прилагаме една солидарност между държавите. Тук Европейския парламент е една от първите институции, която искаше да се създаде един фонд за помощ на държавите, които съставят Европейския съюз. Ще продължим да действаме така и за бъдеще. Ще сътрудничим с съвета и с комисията. И ще трябва да дискутираме и за напред. Благодаря. А сега, уважаеми колеги, ще дам думата на председателя Баросо. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Ще отговоря на два конкретни въпроса и след това ще кажа някои общи забележки по дебата, който се проведе тази сутрин. Първо, на въпрос на господин Шулц. Относно стрес-тестовете, проведени в Ирландия, нека ви кажа следното. Общата методология на стрес-тестовете бе приета от всички европейски е, инстанции като се позоваваха на методология за управление на кризите. Но държавите членки сами са отговорни за провеждането на тези тестове и Европейския съюз не може да се намеси в това. И до сега Европейския е, съюз няма и не е имал подобни отговорности е, и подобни правомощия. Това обаче ще се промени по силата на новите правила за финансов надзор и контрол е, следствие на предложенията на комисията и одобрението на съвета и парламента. Знаете, че се, се взеха и нови мерки за за детектиране на макроекономическия системен риск и за борбата с него. Ние не сме е, ние не разполагахме едно време с инструментите, кои, с които разполагаме в момента, защото ги създадахме и сега. Втория въпрос. Постоянният механизъм за управление на криза. Аз не, не, не смятах да повдигна този въпрос, но тъй като ми бе зададен конкретен въпрос, трябва да отговоря на него. Ние единодушно, и повтарям, единодушно решихме да поискаме създаването на постоянен инструмент за управление на кризите. Аз бях един от, от тези, които предупредих е, съвета, че това ще стане много трудно и че ще има много проблеми. Но нещата бяха решени и сега трябва да се справиме с тях и да поемеме своите отговорности. Е, това, което бе казано тук, обаче в никакъв случай няма да ни помогне за това. В момента ние се намираме в много по-трудно положение. Сега е необходимо да предприемеме акции, а не само да говориме. Тъй като е, финансовите пазари са много чувствителни. Аз мисля, че в никакъв случай не е няма да бъде полезно да се спекулира кои страни в момента са е, е, в опасност, е, кои дали ще постигнат финансова стабилност. Аз не искам да спекулирам относно план Б или резервен вариант. Правиме каквото трябва да правиме, обсъждаме проблемите, свържени с стабилността на финансовите системи в държавите членки – комисията и, както знаете, винаги е предлагала амбициозни идеи, е правила амбициозни предложения, но на крайна сметка трябва да сме реалисти. Не можеме да отидеме отвъд това, по което са се споразумяли държавите членки. Когато има споразумение, обаче, споразумение, което е крачка напред, няма нужда да се, да се говори за идеални решения, които, както много добре знаеме, никога няма да могат да бъдат постигнати. Така че ние сме и трябва да бъдем колкото се може по-амбициозни за създаване и възвръщане на стабилността в еврозоната. И мисля, че трябва още веднъж да кажа. Някои от вас казаха, е, проблеми има в цялата еврозона. Не са само в еврозоната, проблеми има навсякъде. Но положението ще е да бъде още по-лошо, ако не разполагахме с еврото. Някои забравят или искат да забравят, че някои страни, които не са в еврозоната, се сблъскат с същите проблеми, а дори с по-лош, по-страшни проблеми, свързани с националния дълг някои от тях не искаха да се присъединят към еврозоната, като Исландия, например, но те фалираха. Така че не еврото е причина за проблема, а, но ние не трябва. Ние, ние казваме, че проблема е. Какво трябва да се направи сега? А това е да се признаят спецификата на положението в Европа, за да се решат проблемите. Да поискаме от всички страни членки решимост в решаване на проблемите, онези, които са в еврозоната и онези, които не са в еврозоната, защото е в общ интерес, чрез общ подход, да решим проблемите на кризата. И това ние сме решени в комисията да направим отговорно, като работим в сътрудничество с всички институции и с този парламент и с Европейският съвет, както сме правили и преди. Като извлечем всички полуки, които трябва да извлечем от до сега. Пазарите са изключително нервни. Ние трябва да запазим чувството си за отговорност, спокойствие и целенасоченост. Това е което ни е необходимо. Благодаря ви, господин Барозо. И накрая а, председателят, а, президентът Ван Ромпой. Господин председател, скъпи колеги, току-що се спомена, че има разлики между анализът на председателят на комисията и мен. За пръв път ме обвиняват, че пея песничката Госпожа Маркизо, всичко е наред. А, в никакъв случай не подценявам кризата. И, и а, ако а, трябва да кажа, че а, трябва да бъдем много предпазливи, когато цитираме извън контекста. Чулихме вече доста много а, изказвания, които са имат подсрекателски характер, ако щете. Не е време сега отново да повтаряме колко е дълбока кризата и колко е страшна. Знаем го това много добре. Трябва да се пристъпи към действие. И някои от вас говориха, че трябва да се извлекат полуки. Има една а, френска поговорка, която казва действата ни ни следват. И откако аз поех този пост, трябва да кажа, че още преди това съществуваше и пакт за стабилност и растеж, който преди няколко години беше малко така направен по-гъвкав, но който въпреки това не бе прилаган. Влезе в сила и процеда Лисабонския договор, където се, между другото, предвижда когато една, има процедури, за които съвета решава, когато една страна се обявява, че има прекален дефицит и се започва процедура. Това се предвижда в Лисабонския договор. Следователно, необходимо е да укрепим пакта за стабилност и растеж и да въведем система за макроекономически надзор. Мога да ви уверя, че ако а, имахме този механизъм преди няколко години, много от нещата, които се случиха, никога нямаше да се случат. Щяхме да откриеме проблемите, които имаме и с конкурентоспособността и в други области. Значи сега трябва да въведеме нови механизми, като извлечем напълно пулките от кризата. Колкото до Лисабонския договор, в него трябва да се внесат промени, за да се създаде правна основа, която се изисква от конституцията на някои страни, за да имаме перманентен механизъм за борба с кризите. Не бива да поемаме обаче рискът да започваме отново един широк дебат по институциите, който според мен в сегашните условия няма да доведе до нищо полезно. Тъкмо напротив, той ще ни отнеме време и ненужни усилия. В момента не разполагаме с механизъм за борба с кризите. И когато се сблъскахме с проблемите на Гърция, трябваше да създаваме такъв механизъм, защото го нямахме. А, а, а, а когато а, а, приехме а, а, механизма за кризата, а, трябваше да тълкуваме Лисабонския договор по творчески начин, за да създадем механизъм, с който да а, отпуснем а, тези десетки милиарди, които ни бяха необходими. Тоест, а, а, нашите действия закъсняват, както казва френската поговорка, действията ни ни следват. И поне до сега беше така, защото нямахме механизъм за борба с кризата. Поеха ли страните членки своята отговорност? Много от тях да, поеха своята отговорност, започнаха политика на реформи. Много пъти е, срещу настроенията в общественото мнение. Смели реформи. И то не само в страните, които бяха подложени на натиск и напрежение, но и в други страни. Тоест, те поеха своята отговорност. Скъпи колеги, нека не се не се мамим, не се самозалъгваме, защото а, а, нека не се самоизмамваме. Ако днес има някои, които говорят не само за Ирландия, но и за Португалия, искам да цитирам цифрите дефицита беше 9,3, ще бъде 7,3, през 11 ще бъде 4%. Публичният дълг на Португалия, където лихвите са 3,6%, много ниски. И Португалия, а Португалия няма криза в пазара на недвижимата собственост. Нямат подобен балон. Финансовия сектор в Португалия не е прекалено голям в сравнение с пазара на Португалия. Банките са добре капитализирани. Ако някои мислят, че ще има зараза и тази зараза ще обхване и Ирландия, за това трябва да кажа няма рационални економически основания. Това трябва да се подчертае. Нека не се самозалъгваме. Онези, които пледират за сътрудничество между институциите, могат да уверя, че ние в президентството правим всичко, за да работим заедно. Работната група в своя доклад направи предложения, одобрени от всичките и членове и от отговорните членове на комисията и, е, работим и по създаването на механизъм за борба с кризите, работим рамо до рамо с останалите институции. В същото се отнася и за бюджета 2011. Съжалявам много, че до сега не успяхме да постигнем споразумение за него. Но когато говорим за сътрудничество, позволете ми да направя и една забележка. Вие сте членове на Европейският парламент, принадлежите към различни политически семейства – а, трябва да се отбележи, че понякога проличава голяма разлика между това, което чувам в Европейският, е, в Европейският е, съвет от различните партии и техните представители и това, което чувам в тази пленарна зала от членове на същите политически, същото политическо семейство. Очевидно, е, някои аз трябва да кажа, че аз самия не винаги съм бил напълно съгласен с решенията на моята политическа партия. Но когато говорим за последователност и за сътрудничество между институциите, а, трябва да бъдем много взискателни. И аз съм много взискателен и правя всичко каквото мога, за да помогна на това сътрудничество. Тоест, трябва да сътрудничим на всички политически равнища, за да бъдем по-последователни и единни. Съгласен съм с онези, които казват, че има необходима а, политика. Това е така. Но трябва да минем а, по този път, да извървим своя път. Ако бяхме. А, ако сме бяхме малко по-предпазливи и в макроекономическо отношение, и по отношение на бюджетите, нямаше да стигнем до там, до където сме. Въпросът е да възстановим растежа и заетостта. Економическият растеж в Европа се възстанови след около 11 месеца рецесия. Казвал съм го и при други случаи. Кризата от, през 30-те години също започна с финансова криза, но проблемите не бяха решени тогава. Растежа възстанови, се възстанови и тогава около 11 месеца след избухването на кризата. Днес имаме един среден растеж около 1,5% в някои е, страни, е, страни, които нямат сериозни проблеми, растежа е около 2%, в някои страни дори 3-3,5%. Средно за Европейския съюз Заедността също ще започне да расте през 2011 година. Верно е, че безработицата е много висока, но се радвам. Радвам се, че в сравнение с положението преди 6 месеца, предвижданията за растежа са много по-добри. И растежа е много по-равновесеван, отколкото можехме да очакваме. Не става само за растежа, става дума за възстановяването на резервите, за възстановяването на износа и така нататък. И накрая, знаем проблемите, които изпитват редица страни, но въпреки това,